Dear colleagues, dear members, members of national... Уважаеми колеги, уважаеми членове на националните парламенти, уважаеми представители на Европейският е, съвет, уважаеми известни председател на Европейския парламент, уважаеми генерален директор на Европейската комисия, скъпи гости, скъпи дами и господа. За мен е огромно удоволствие да, обявя, да открия междупарламентарното заседание на комисии, основно, основните права, приобщаването на ромите и борбата срещу антициганството. Европа Европейския парламент и комисията Либе в частност седи отблизо този въпрос, както стана ясно и от резолюцията от 27 октомври 2017 година, засягаща всички аспекти, свързани с основните човешки права в стратегията на Европейския съюз за борба с антициганството. В тази резолюция се подчертава, че въпреки всички усилия, които бяха вложени и въпреки множеството европейски и национални програми, които са насочени към ромската общност, условията на живот на тази общност не са се подобрили значително през последните години и приобщаването на ромите не напредва с очакваният ритъм. За да можем да се преборим с дискриминацията, от изключването на ромско младсинство в Европейския съюз. Тази резолюция съдържа и специфични препоръки към държавите членки, включително и пълното изпълнение на техните национални стратегии за интеграция на ромите, както и към Европейската комисия, а именно препоръки за засилване на рамката на Европейския съюз за, национална, за националната стратегия за интеграция на, на ромите след 2020 година с цел подобрен, осъвременен и още по-цялостен подход. Днешното събитие ни дава възможност година по-късно да направим обзора на постигнатото развитие на национално европейско равнище, заедно с колегите от националните парламенти. По отношение на езиковият режим на днешното заседание, Мога да ви осведомя, че има превод на всички официални езици на Европейския съюз, изключение на датски, латвийски, малтийски и галски, за което се извинявам. Програмата на днешното заседание ще бъде открито от няколко гости и за мен е удоволствие да приветствам добро душа госпожа Ливия Ярока, заместник председател на Европейския парламент, доктор Дорис Волф Лена, ръководител на Федералната агенция към постоянното, постоянното представителство на, миси, на Австрия към Европейския съюз и Тина Астола, директ, генерален директор по правосъдие и потребители на Европейската комисия. За мен е удоволствие да дам думата най-напред възможност да се изкаже на госпожа Ливия Яроки, заместник председател на Европейския парламент. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, скъпи колеги, уважаема госпожо Сорая Пост. Благодаря ви за организирането на днешното заседание. Много ви благодаря за тази възможност да приветствам добре дошли от името на господин Таяни. В он винаги е играл пионерска роля по въпросите свързани с ромите. Бившият председател на Европейския парламент, господин Бузек, първи осъзна, че ако не се обединим, съвета няма сериозно да погледне нашите искания. Ето защо той беше първият, който организира неформална среща с господин Беро, за да му обясни колко е сериозен проблема. Благодарение на усилията на Европейският парламент и всички групи, които подкрепиха резолюцията ни, беше по-лесно за унгарското правителство през 2011 година да настоява за приемането на документа в съвета. Казвам, че беше лесно, защото Защото през 2011 година се говореше много за економическата интеграция. Тогава доказахме, че ще бъде пет пъти по-ефтино да се интегрира общността, колкото да стане неинтегрирана. Доказахме, че финансовите аспекти на интеграцията И също така доказахме, че економиките на много от държавите членки на Европейския съюз ще бъдат поставени под въпрос до 2050 година, ако не приобщат към пазара на труда бедните хора, жените, ромите и останалите малцинства. И на времето си мислехме, че самата рамкова а, програма ще бъде достатъчна. преди няколко години по-късно госпожа Сарая Пост преразгледа въпроса и установи заедно с колегите си от Европейския парламент, че изпълнението в частност на а, а, директивата за борба с дискриминацията е много слабо и по този начин поставя под въпрос успеха в други области. През 2010 година хората, живеещи в неправдано положение в Европейския бяха 43 милиона души. И когато поискахме от Европейската комисия да изготви нов план за борба с бедността, стана ясно, че може би 50% от бедните в Европа Европейския съюз с, хомски происход, но се оказва, че останалите бедни, живещи в бедност, които не са от хомски происход, са в същото положение. Така че изготвихме този документ, който засяга 43 милиона души, от които едва 10 милиона са роми. Днес броят е нараснал на 100 и 30 милиона, сред които от 10 до 15 мили... 8 до 10 милиона са роми. Вниманието към въпроса нарасна с приемането на рамковата програма. Различни национални агенции и органи се опитват да спазят обещанията на Комисията, парламента и държавите членки от 2011 година. При след това, въпреки заделянето на голям брой средства, въпреки цялата машина, която работи в Европейската комисия и в държавите членки за намаляване на бедността и в частност сред ромите, установихме, че държавите членки все още не използват достатъчно средствата от структурните фондове, в частност от Европейски социален фонд и също така стигнахме до извода, че участието на ромите е много слабо. Може би и за това постигнахме толкова малко за борба с сегрегацията през последните 5, минути, 5 години, докато се занимавахме с економическите въпроси. Струва ми се, че ромите участваха много много слабо в тези проекти. Това дори не постави под въпрос а, успеха на проектите, тъй като ромите не са взели участие в проектите. Получването показа, че проектите, които не са ръководени от а, роми, но зависят в голяма степен от изпълнението си от местните общности и всъщност са много по-устойчиви и успешни проекти. И на този етап колегите ми попитаха защо не включите в по-голяма степен антициганските нагласи е, към момента. И в крайна сметка ние се радвахме, че сме взели един документ, който не ни сегрегира, който не ни смята като, не ни възприема като нещо различно и по този повод ние много се радвахме но се оказа, че положението не отговаря на нашите намерения и Сурая Пост параграф по параграф ни показа какви са стъпките, които следва да бъдат предприяти на различни равнища, за да се сложи край на дискриминацията. Но също така научихме, както доказа и моят житейски опит, че нямаше да стигна до където стигнах без, ако се бяхме съточили само върху човешките права или борбата с дискриминацията. На времето, като ме дискриминираха, защото съм ромка. Не ни помогна с нищо факта, че има такава директива. Помогна ми само за да се научи, че трябва да съм най-добрата. Най-добрата в училище, за да мога да се боря за правата на останалите ромски деца, които не можеха да се правят сами, които не бяха толкова добри е, ученици, колкото бях аз. Също така установихме, че причината, поради която ние, моето семейство, можем да се борим за нашата идентичност, дължеше на факта, че баща ми ежедневно се бореше да не попадна в сегрегирана образователна система, а в нормалната образователна система, защото мога да бъда конкретно способна в сравнение с останалите само ако съм получила същото образование. И тук се стига до силното послание на Сурая Пост онова, което не можем да си представим преди 5 години. Работни места, училища, детски градини. Нищо това не може да бъде постигнато без да се възприеме как се осъществява борбата с дискриминацията. Едновременно с това нищо няма да се промени, ако не са на лице тези инструменти на промяната, а именно образование, жилищни условия, работни места и то не само по отношение на човешките права, т.е. не е достатъчно да се гарантира, че не е на лице дискриминация. Не, трябва да гарантираме, че всички тези проекти са много ефикасни, че е, средствата няма да изчезнат, че ромите участват от самото начало до края на целите програми. Ето защо. привлякохме ромските организации да вземат участие в подкъпването на следващата многогодишна финансова рамка. Сурая Пост е, отговаря за честа основни прав, човешки права. Ламбард Ван Нистелрой разглежда структурните фондове. Ние в Комисията по економически и парични въпроси се опитваме да видим какво може да се, сложи, да се случи в рамките на следващия бюджет. Но едновременно с подготвянето на следващия доклад стигнахме до извода, е, че средствата през последните 5 години Така че добрата новина е, че разполагаме с много средства до 2020 година. В толкова много държави членки се сво... Сво... бяха извършени добри проекти, в други много лоши неща се случиха с а, ромите. А сега е момент да кажем на държавите членки какво трябва да направят тези, тези средства, за да не ги върнат обратно в бюджета на Европейския съюз, а да ги използват за това, за което са предназначени. Така че преди да разглеждаме новата многогодишна финансова рамка за следващите 7 години, в този момент, в който се опитваме вече е, да гарантираме пред новата комисия, че директивата ще изпълни своите предназначения по отношение на най-бедните хора, но едновременно с това не можем да си позволим едните няколко седмици с австрийското председателство да ги пропуснем. Много е важно държавите членки и комисията, комисията да са наясно, че разполагат с много средства в заделените за тях средства за действие по отношение на ромите. Така че трябва да се основаваме на последните 10 доклада, които бяха написани в тази област и не само за ромите. Не само един от тях беше последен на ромите. Останалите са за е, интелигентните села, децифровизацията на Европейския съюз, селското стопанство, ОСП, здравеопазването, раковите заболявания. При ромите има пет пъти по-големи шансове да се разболеят от рак. Има хормонални заболявания, които са седем пъти по-често срещани от сред а, общото население в Европейския съюз, дори и сред бедните европейци, които не са от ромския происход. Така че разполагаме с нужните инструменти. Нека да използваме този доклад и останалите седем доклада, които вече бяха гласувани от Европейския парламент. Нека да настояваме за резолюция на пете страни, за да може да, един месец, за да настояваме е, австрийското председателство да излезе с много амбициозна програма, дори комисията да не е готова, макар че комисията настоява и подготвя средносрочната проверка. Сега вече тази оценка беше публикувана. Миналата година проведохме много широко мащабна асоциация с всички ромски организации въз основа на този доклад, така че знаем какво искат ромите. Знаем какво иска Европейския парламент. 90% от колегите подкрепиха доклада на Сорая Пост, така че няма, въобще се поставя въпроса за политическият ангажимент. Нека да постигнем резултати. Средствата са на разположение. Ние знаем колко ще бъде сложно за румънците да направят нещо през едните 6 месеца, но ако, те не го, ако не го направим сега, през едните 2 месеца всъщност, ще сме загубили много важно и ценно време. Така че, моля ви всички, нека да се обединим и да ни помогнете на нас, парламент, Европейски парламент, с, чрез националните парламенти, тъй като в националните парламенти се случват нещата наистина. Ще се върнете в националните си парламенти. Знаете, че, идват от, че всеки от вас идва от различни региони в страни, държавите членки. Знаете кои са бедните в тези региони и знаете какви проекти са били изпълнявани през последните 11 години. Тоест, знаете как какво липсва във вашите региони. Така че нека да се върнем на равнището на националните народни избранници. По този начин ще имаме много ясна е, карта на Европейския съюз, включително и чрез представянето на е, най-бедните общности тук в Европейския парламент. Така че ви моля през едните няколко седмици изпратете предложенията си чрез посолствата на държавите членки за новата стратегия за ромите за период 2020-2027 година. Благодаря ви. Thank you very... Благодаря на нашата заместник председателка, която освен конкретните проблеми, които спомена, наблегна на това, че трябва да работиме единно на европейско равнище и на национално равнище заедно, защото много неща могат да бъдат свършени на местно, регионално, национално равнище, но трябва да бъдем заедно. Сега давам думата на доктор Дорис Фолсклейнер от австрийското председателство. Е, австрийското председателство приветства между парламентарното заседание, посветено на антиромството. Благодарим и на Генерална дирекция вътрешни работи, която допринесе за организирането на това заседание. За да се за да се подобри състоянието на най-уязвимите и най-нуждаещите се, Европейският съвет прие препоръка през 2000 2013 година. Антиромските настроения бяха, са в основата на социалното екс, изключване. Националните стратегии на държавите членки са прияти до 2020 година, но Европейската комисия смята, да, че трябва да, да се разграничи от една страна дискриминацията, от друга страна антиромските настроения и това на европейска и национално равнище. На 9 декември 2013 година съвета прие препоръка за ефективно интегриране на ромите в държавите членки чрез изпълнение на национални стратегии и транснационално сътрудничество. В препоръката се препоръчват мерки за борба срещу антиромството и приемането на позитивни действията. Агенцията за основни права в Виена счита, че антиромските настроения са в основата на липсата на интеграция на ромите в обществото. През декември 2016 година бе приета стратегия и Европейската комисия прие цялостна рамка. Австрийското председателство ще, ще организира и заседание е, на тази тема. Целта на тази конференция или заседание ще бъде да излезе с ясни препоръки за борбата срещу антиромизма, ще бъдат е, поканени всички заинтересовани страни, представители на международни организации, на неправителствени организации, на страни кандидатки на Европейския съюз, представители на местни и регионални органи на властта, както и представители на академичния свят. Е, ние искаме да организираме една открита и искрена дискусия по въпроса с цел постигане на положителни резултати и ефективно прилагане на общоевропейската стратегия. Благодаря ви. А сега давам думата на госпожа Тина Астола, е генерален директор на Европейската комисия. Благодаря, дами и господа. Бих искал първо да благодаря на комисията Либе за организиране на междуправителственото заседание междупарламентарното заседание, посветено на борбата с дискриминацията и антиромските настроения. За ние смятаме, че това е много подходиш е, момент, тъй като в момента приключваме е, задълбоченият анализ на мерките предприяти на общоевропейско равнище. Благодарим и на госпожа е, Ливия срока, както и госпожа поста за много амбициозният доклад, посветен на борбата срещу антиромството. Работата и на двете ви е много голям принос към от една страна оценката и от друга страна задълбочаване на цялостния подход след 2020 година. Всички сме единни за това, за да постигнем резултати за приобщаването на ромите и тяхното включване в обществото. Ще се при, при, при, ще се приключи оценката на оценката на различните стратегии. В становището на комисията то ще, становището на комисията ще допълни цялостния доклад за оценка за периода 2011-2017 година, наблягайки на ефективността е, ефикасността, координацията, устойчивостта и целесообразността на европейската рамка. Е, целта е да имаме анализ на е, резултатите, както и идеи за по-нататъчна стратегия след 2020 година. Работихме и като упорито, за да направим наистина една а, честна и а, обективна оценка, за да можем да стъпим на информация и доказателства, които да ни помогнат за по-нататъчната работа. А, предварителни, предварителните предварително получената информация доказва, че все още трябва да се вземат мерки, както и набелязването на практически цели, подплатени с качествено оценяеми и количествено оценяеми показатели. В оценката се казва, че целите е трябвало да бъдат много по-добре очертани и по-специално в областта на образованието като по-строги мерки е трябвало да бъдат взети за борба с антиромските настроения, особено в образованието, както и мерките насочени към младите, жените, възрастните и пътуващите роми. Дами и господа, подходът трябва да бъде много по-конкретен и прагматичен. Това бе препотвърдено и на миналата среща на, платф... на платформата за борба с антиромизма, в която много от вас участваха и която се състоя миналата седмица. Е, дискусията на тази платформа беше много интересна и много значима и очерта пътя напред. В рамките на размишленията и изработването на препоръки след 2020 година. Вашето заседание е от огромно значение и разчитам на вашата помощ, да, за да работим заедно за постигнане на целите. Благодаря ви. Когато говориме за анти ромство. Някои граждани казват, е, знаете, че има и толкова други хора, които не се чувстват интегрирани в обществото. Да, но е, въпреки всичко, е, не, ромите не, не само са били обект на дискриминация в продължение на векове, но също така са са, би, продължават да бъдат и изключени, както и жертви на омраза и понякога и на престъпления. Така че след като това продължава да бъде факт през 21 век, е, е крайно време да мерките да бъдат много по-драстични. Така че благодаря на трите наши участници в дискусията, които взеха думата до сега. И сега продължаваме с първият панел. По принцип, друга колега трябваше да ме замести на председателството. Но да трябва да ви съобща, че че е, нашето заседание а, ще продължи до 6 часа. Преводачите ще работят точно до 6 часа. Така че имайте предвид, че не можем да продължим след 6 часа. А, благодаря още веднъж за те, на тези, които вече взеха думата. Благодарихме, че, благодарим, че ни посветихме вашето време. След 6 часа, както казах, няма да има превод. А сега нека да минем към първата част на нашето заседание. А, включването на ромите в обществото, техното интегриране и основни права. права. Дебата ще се проведе последния начин. Първо ще дадем думата на двама представители на национални парламенти един, и един член на Европейският парламент до изчерпване на списъка желаящите да се изкажат от страна на националните парламенти, много ви моля, попълнете съответните формуляри и ги предайте на а, нашите координатори. И списъка на изказващите се ще следва списъка на исканията. Вече не знам докъде стигнах. Що се отнася до първата част, давам думата на госпожа Пост, нашият докладчик за доклада за основните права на интеграция основни аспекти на прилагането на основните права на ромите и техното интегриране в Европейският съюз. Имате думата. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря, е, Биргит, за това, че пое е, модерирането на е, нашата среща в началото й. Много се радвам, госпожи и господа, че се виждаме днес. Това е много важен ден за нас. Благодаря на нашите гости, както и на членовете на националните парламенти за това, че е, отделят време за тази междупарламентарна среща. Е, казвам се Сурая Пост. Аз съм член на а, шведската а, партия а, Инициатива за правата на жените и а, съм докладчик по а, темата приобщаване на а, ромите, приобщаване на а, и зачитане на техните основни права. А, имам предвид всички аспекти на а, основните права и нарушенията на тези основни права по отношение на е, ромите. Е, много често е, ромите са обект не само на е, крайна бедност, те са обект на насилие, те са обект на нападки, словесни и физически. Е, не са готови е, очевидно в очите на някои части на населението да участват активно в обществения живот. Е, е, те като че ли така биват пренебрегвани в рамките на образователната система и на политическите системи, на правителствените е, органи, институции, а също на полицията, съдебните органи и така нататък и така нататък. Е, понякога става дума и за не е, съзнателно пренебрегване. Много често дори и ние тук не сме обръщали внимание в центъра на Европейския съюз на проблемите на рамите, на ромските семейства, които не могат равноправно да участват в живота на обществото. Когато говорим за социално изключване, естествено си даваме сметка, че не става дума единствено за роми. Не можем да кажем, че единствено те са така да се каже, жертва на това, че е, в селищата, е, в които живеят е, роми, много често има недостиг на електроенергия, на водни ресурси и на много други битови и социални услуги. Става дума обаче не единствено за тези е, услуги, е, става дума за е, нарушаване на основни права. 63 процента на възраст до 40 и до 64 години не са ангажирани в работния трудовия процес. Те не могат да участват на практика активно в професионалната реализация на членовете на обществото много от е, ромските домакинства нямат е, баня, нямат туалетна в къщата. Е, липсват елементарни неща, да кажем, стъкла на прозорците, врати и така нататък един от трима роми са били обект на тормоз, на физическо насилие, мотивирано от антиромски, антиромски настроения, антиджипсизъм. Много често се смята, че просто ромите, видите ли, не стават за работа. Те не желаят да работят и по тази причина са обречени на мизерия и пречат на останалите. В Чешката република Имаше такива случаи. Е, е, ромите са мързеливи и затова би трябвало да бъдат е, изтласкани от обществото, изтребени или изгонени. Обвиняват се ромите за това, че не, не се интегрират, за това, че не участват в живота на обществото. Не е лесно, когато си ром, да се включиш в тези форми на живот на обществото. Нещо, което се очаква от всеки член на рамската общност. аз съм на 62 години. Почти а, 50 години а, водя вече, така да се каже, един съзнателен живот и се опитвам да намеря мястото си в обществото. И зная, че колкото и да ми се иска да участвам в живота на обществото и да допринасям за това общество, нямах възможност. Но на мен ми се искаше да се радвам на живота, на демокрацията, на приятелите си, на останалите живеещи около мен – и тук в парламента най-сетне усетих, че ме зачитат, че ме смятат за човек първа категория. Докато винаги преди това съм била, така да се каже, човек втора категория. Но не дейте да смятате, че за да получите това признание и да ви повишат в категорията, така да се каже, не трябва да работите. Напротив, трябва много да работите нещата като че ли се изплъзват от фокуса на и на правителствената политика, и на обществото. Трябва да говорим за качествена промяна, за живот в истинския смисъл на думата, живот, при който се зачита човешкото достоинство на ромите, както и на всички останали граждани но а, ние самите а, трябва да допринесем за една такава нова оценка на членовете на нашата общност. Трябва да работим. На мен ми е ясно, че всъщност антиджипсизма има много дълбоки корени в историята на нашето общество. Затова призоваваме за създаване на комисии за истина и помирение в националните държави. По този начин вече ще можем действително да структурираме диалог с останалата част от обществото и да се гледаме естествено и в всички около нас. Но, не забравяйте, трябва да се гледаме и в нас самите и да потърсим потенциала, който носим и да го разгърнем почти всички европейски държави е, са пострадали от антиджипсизма по време на Втората световна война. Е, много хора е, от ромската общност са загинали. Е, те са били изтребени или са били преследвани. Но това е част от историята, казваме ние, докато е, атаките и антиджипсизма са явление, с което се сблъскваме и днес. И след векове, в които е имало нехуманно отношение към ромите, е крайно време да събудим повече чувствителност и да насърчим обществата в Европа да водят един много по-структуриран, активен диалог. И затова много ви моля, започвайте да изграждате мостове, създайте комисиите за откриване на истината и за възстановяване на тази истина и помирение. Нека в тази връзка да спомена и, и мисиите за установяване на факти в различни а, общини, в а, различни държави. А, не навсякъде погледът към ромите е един и същ. Много често се казва, няма значение, че е, ромите нямат е, достъп до вода, нямат е, достъп до образователната система, децата не ходят на училище и така нататък. Това не е нормално за едно общество в днешно време. Срамота е, че се случват такива неща и че чувате подобни изказвания от представители на общините в Европа в днешно време. Трябва да мобилизираме силите си е, и то не само е, по време на предизборни кампании, национални, европейски и други, е, когато политиците изведнъж започват да охажват и да посещат ромите и се сещат, че има и такава група сред населението. Това също е срам и позор. Не. Трябва да се ръководим от принципите на зачитане, на уважение на другия и да се ръководим в крайна сметка от ценностите и принципите, които са в основата на нашия договор за функционирането на Европейския съюз. И така, в заключение още веднъж ви благодаря за това, че днес сте тук. Връщайки се от дома, вие поемате отново отговорността за всички граждани, е, за а, е, техния живот, за а, е, зачитането на техното достоинство и за а, зачитането на основните права и гражданските свободи на всички, в това число и на робите. Благодаря ви. Благодаря, Сурая. Много силна реч. Много съм впечатлена, действително. Ние точно така усещаме нещата в Европейския парламент. Следващият ни оратор е, е господин Димитра Копус, който е ръководител на е, отдела за равенство и е, права на гражданите, Европейска агенция за основни права. Господин Димитра Копус Паулс. Имате думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това. Е Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви тази възможност да споделя резултатите от нашето проучване ще на Европейския парламент и на националните парламенти. Това е добра възможност, както казва госпожа генералният директор на Европейската комисия, да направим обобщение на постигнатото от 2011 година насам, когато рамката на Европейския съюз за първ път вписа Поощряването на робите в контекста на рамката за основните човешки права са пък препратки към договорите на Европейския съюз и харта за основните права. От другите оратори чухте вече за препоръките на съвета от декември 2013 година с ефикасните мерки за е, приобщаване на ромите. Ще цитирам само, че в тази препоръка се признава мнозина роми в Съюза все още са жертва на тежка бедност, социално изключване, дискриминация и пречки пред упражняване на основните им човешки права, които ги правят уязвими на експлоатацията. Тоест, ромите не са е, уязвима група на, уязвима на експлоатация група сами по себе си. Те се превръщат в такива, когато са, изправ... са изложени на този вид е, от, от дискриминационно отношение. Ето защо държавите членки приеха в тези резолюции препоръки за приемане на мерки за борба с дискриминацията и предсъдиците срещу ромите. От тогава Общата агенция за основните права работи за набиране на данни само както с централата ни в Виена, така и чрез посещение на място сред общините и проверяваме на място как мерките за приобщаване на ромите се прилагат или не се прилагат ефикасно и ефективно. И от тази гледна точка нашата цел е да погледнем общо от птичи поглед какво е положението с изпълнението на мерките на Европейския съюз, но също така слизаме и долу на земята, за да видим на място какво работи и какво не при мерки за приобщаване на ромите. Пет години след препоръките на съвета през 2018 година, датите, данните, които събираме редовно, Европейския съюз, който е сред най-богатите региони в Европейския съюз, все още не е съумял да гарантира равнопоставеност равнопоставено третиране на ромите по отношение на социалното им приобщаване, като по този начин възпрепятства тяхната конкурентоспособност и като цяло струва пари на цялото европейско общество най-сериозната форма на антициганизъм, мотивираните от омразата престъпления и тормоз продължават да съществуват и те представляват огромна пречка за всички усилия за приобщаване на ромите. Това трябва да стане ясно от самото начало. Всеки път, когато дадено правителство разработва стратегия и мерки, ако не се приемат и паралелно с това мерки за борба с дискриминацията, борба с бедността и за приобщаване към образователната система, тези мерки за приобщаване на ромите няма да дадат резултати. Няма да повтарям данните цитирани от Сурая, но особено ужасяващ факта е, 4% от всички анкетирани, които са, са, са избирател, представител на извадка на случайен принцип. 4% са били жертва на мотивирана от омразата атака на насилие. Се оказва, че има стотици случаи, които не са били докладвани на полицейските правоприлагащи мерки и не са били докладвани, защото едва една трета от жертвите на подобен вид насилие са се обърнали към полицията. Трябва да се работи с изграждане на доверие към правоприлагащите органи, за да може ромите да, цитир, да докладват систематично този вид атаки систематично се а, ограничават възможно на моите хора от ромски происход да се осъществят професионално много по-високо равнището на безработица сред младите ромите, въпреки че масивно се наливат средства от европейските структурни инвестиционни фондове. Те са на лице, но не винаги се използват напълно. най ни показва също така, че жилищният е, условия са особено важен фактор, който влияе върху шансовете за е, живот на хората. Когато човек живее в сегрегирани е, райони при неадекватни условия, това, според нашите статистически данни, влияе значително на два други тенденции. Изключването от първата система и изключването от пазара на труда. А, голяма част от ромите в Руси продължават да играят, да, да живеят в тежки условия на достиг на жилищен фонд. Или, казвам други думи, 68% от ромите в Румъния, се, в Румъния все още живеят без а, а, течаща вода в жилището си. И много малка част от общото население на Европейския съюз, съгласно данните на Евростат, живее при подобни условия. Дами и господа, през лятото на до година е правителството на Европейския съюз ще обсъдят заедно с партньорите си от, от ООН в Нью Йорк напреднатият напредък в рамките на програмата 2030 година гол номер 10 от устойчивите цели, целите за устойчиво развитие, а именно намаляване на неравенството. И колко ще бъде е, сконфузно да признаем, че в Европейския съюз е един от най-богатите региони в Европейския съюз равнището на роми, които не са е, заети на пазара на труда, не са образовани или са в някаква форма на обучение е на равнището като в най-бедните страни по света, като в Хондурас и Йемен, Тринидад и Тобаго и Самоа, докато, например, процентът на роми в Румъния, които имат достъп до течаща вода в жилището си, са на равнището в Бутан, Гана или Непал. И тези всички данни не са случайност. Те подчертават последиците от историческата непрестанна дискриминация и изключване. 2019 година е друга важна държава по друга причина. Ще отбележим 50 годишнината от Парламентарната асамблея на съвета на Европа, на която беше приета препоръка 563, в която се изразяват притеснения за невъзможността да се подобри положението, в което живеят ромите. 50 години изминаха от приемането на тази резолюция и това е много тъжно, тъй като Европейския съюз, който се слави като пример за подражание по отношение на човешките права за целия свят. Правителствата не биха търпяли антициганизъм и биха предприели мерки за да допринесат значително за подобряване на живота на ромите. Какво можем да сторим? Обикновено казвам, че трябва да продължим да проявяваме упорство. Не можем да се откажем, защото са изминали 50 години и тук и Европейски парламент, и националните парламенти играят много важна роля при приемането на общата общо поемане на отговорност. Трябва да преста... постоянно да припомняме на правителството, че трябва да се признае ролята на антицигенизма и също а, техните недостатъчни инвестиции в, за приобщаването на ромите. Трябва да продължаваме да настояваме за изпълнение на препоръката на съвета. На първо място, като гарантираме, че е на лице нужната координация на национално равнище и тук а, мога само да похваля Европейската комисия за това, че от 2012 година а, създаде мрежа на контактните звена по въпросите на приобщаването на ромите и размя... там оттам съществява успешен обмен на информация. Дали това се случва на национално равнище? Знам, че моята собствена държава в момента разработва такава мрежа за координация на регионално равнище, за да може да се координират действията за приобщаване на ромите на местно и регионално равнище, там където дават най-добри резултати. Трябва също така да убедим, да убедим нашите правителства, че трябва да се съсредоточат върху политики за намаляване на бедността, които да съчетават мерки за социална защита и мерки за активна заетост. Това трябва да се случи чрез използване на, на средствата от европейските структурни инвестиционни фондове, но също така и от Европейския фонд за най-нуждаещите се. Трябва също така да се, подоб... да се подобрят условията на жилищния фонд на ромите. Трябва също така да се гарантира констатира, че ромите вече не живеят в временни селища, а имат достъп до стабилна инфраструктура. Дами и господа, Цикълът на стоящата рамка приключва през 2020 година и Европейския съюз скоро ще преразгледа тази рамка. Анализът ни показва ясно, че процесът на приобщаване на ромите не може да продължи както до сега. Имаме нужда от честен и откровен дебат за провалите и е, подновяване на политическият ангажимент за изпълняване на основната цел на европейската рамка, а именно да се промени осезаемо живота на ромите. Благодаря ви. Thank you very much. Then our next speaker is Mr. Jonathan Mack of the Central Council of German Sinti and Roma. And Mr. Mack. Благодаря ви. Следващият ни гост е господин Джонатан Мак, който е, замества господин Романи Росо. Имате думата за 10 минути. Um, therefore... Благодаря, госпожо председател. За съжаление, е, господин Роуз не може да присъства и се извинява поради друг ангажимент е възпрепятстван и аз го съмествам. Нека да благодаря за тази прекрасна инициатива на е, комисията Либе в Европейския парламент, е, която е посветена на борбата срещу антиджипсизма и зачитането на основните права на синти и роми. Е, много важна е ролята на Европейския парламент. Резолюцията от октомври 2017 година обръща особено внимание именно на основните права на тази група от населението на Европа. За първи път антиджипсизма в Европа е е, предмет е, на една толкова сериозна резолюция. Обръща се внимание на причините за езика на омразата, за насилието, за дискриминацията и социалното изключване, които е, пряко засягат живота на част от ромската общност и то на една солидна част от тази общност. Антиджипсизма, както и антисемитизма, всъщност имат дълбоки корени в историята историята на Европа вече от векове. Това е, е, настроение е, или явление демонстрира всъщност расовите предразсъдъци сред европейците както и дехуманизацията на обществото в е, определени граници, естествено, и в определено време. Като а, е, а, е, става дума за а, продиктивно от расизъм насилие, както и за структурен расизъм в много институции на европейски държави. Антиджипсизмът е специфична форма на расизма, която всъщност пречи на хората да, от ромската общност да е, бъдат равноправни в обществото и е, да участват във всички сфери на обществения живот. Е, говорим за ужасяваща битова ситуация, в която живеят много от ромските семейства, но говорим също и за дискриминационно отношение по отношение на достъпа до образование и сегрегацията на роми в училища. Ние разбираме много добре, че е, става дума за е, добре документирани и в крайна сметка доказани е, случаи, които дават възможност да се говори за материализиране на расизма. В много европейски страни ромите много често са стигматизирани, като така да се каже причината за социалния проблем много често правителствата се опитват всъщност да ги обвинят и да кажат, вие сами сте виновни за тази ситуация, в която се намирате, или да потърсят спасение в разработването на различни антиромски, т.е. стратегии за борба срещу бедността, включително и сред ромите. Но много често виждаме дори прояви на колективна омраза спрямо роми. Виждаме и в Берлин, и в Германия много често такива проявления, които говорят за е, нетърпимост към ромите в България. Бе убито едно 17-годишно момче е, по причини свързани с антиджипсизма. В Берлин е, се стреля от съседната къща по рамски деца. В Италия министра на вътрешните работи решава, че трябва така да се нанесе целенасочен удар срещу върховенството на закона и на практика да се освободи от мигранти, но, видите ли, за съжаление сме принудени да запазим ромите при нас. Това казва министъра на вътрешните работи на Италия. Само преди няколко седмици кмета на германския град Дуисбург подбужда, насърчава към расистски е, послания и е, дискусии в обществото, като е, обвинява всъщност именно ромите за състоянието на социалната система. Използва думи, които ние, които познаваме немската история, асоциираме с нацистския режим. Защото кметът, цитирам точно, казва, трябва да се справим с хора, които всъщност е, объркват реда, внасят бъркотия по е, улиците на града и е, засилват проблема с плъховете. Ето това сравнение с плъховете и проблема с плъховете навява на мисли, които се свързват с нацистския режим, защото по това време се използва именно сравнението плъх, когато се говори за синти и роми в Германия. Госпожи и господа, е, точно в Германия това е, предизвиква естествено една протестна реакция, защото е, там са изтрепени е, стотици хиляди е, е, синти и рома, не само е, евреи. Те са лишени от права, те се, са преследвани, те са изтребвани. Половин милион синти и рома са убити по време на Холокоста. Но след закона за расата, прият в Нюрнберг 35-та година, едва през 82-та година федералното правителство на Германия всъщност признава, че става дума за холокост срещу синти и рома в Германия и за геноцид на роми. Европейския парламент преди три години е, в резолюцията от април 2015 година направи една историческа стъпка е, по отношение на е, това мълцинство. Резолюцията всъщност обявява 2 август за Европейски ден за възпоминание на Холокоста срещу ромите. И по този начин всъщност експлицитно се признава в целия Европейски съюз, във всички държави членки, този геноцид. Да, действително има и положително развитие. Е, забелязваме го е, и в е, Германия. Германския Бундестаг вече е подготвил една проекторезолюция, с която на практика ще се създаде експертна комисия по въпросите на антиджипсизма. И освен това, бе създадена не само тази е, комисия, която е номинирана. Е, отделен е, е и бюджет от 500 000 евро, които ще се отделят най-вече за инвестиции, свързани с е, образованието, с е, мерки срещу антиджипсизма, с е, създаване на един първи изследователски център по антиджипсизма, който започва да работи към университета в Хайделберг. Аз мятам, че Европейския парламент не бива да прекъсва усилията си и да продължава да насърчава националните парламенти на основата на резолюцията си от октомври 2017 година да създадат едни такива комисии към своите парламенти за борба срещу антиджипсизма, за разследване на явлението. Да, Днес конференцията показва, че борбата срещу антиджипсизма достига вече до политическата агенда навсякъде в Европа. И през 2016 година федералното е, правителство и Министерството на външните работи в Берлин, заедно с ОИСР и с Съвета на Европа, организира една конференция, е, която се занимаваше с тези проблеми. И ние трябва да продължим да работим е, за борба срещу антиджипсизма. Трябва да работим за демократична Европа, защото демокрацията не е нещо обичайно и дадено веднъж за винаги а така ни се струва, е, оглеждайки се около себе си. Не, е, това не е даденост. Ние трябва да се борим непрекъснато срещу всички е, прояви, които в крайна сметка подронват демокрацията и върховенството на закона. И антисемитизма, антиджипсизма са именно такива прояви. Те са атака срещу демокрацията, срещу нашият обществен ред, който се основава на принципа на правовата държава. И така, позволете ми да се обърна към Европейската комисия, към Европейския парламент, към всички държави членки. Борбата срещу антиджипсизма е, е, би трябвало да бъде интегрална част от нашата политика навсякъде в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Мак. Сега им ще имаме възможност да чуеме изказванията на националните депутати. Пръв господин Томас Хамърберг, член на шведският Рикштаг. Имате най-много 10 минути, а след това всички биха могли да вземат думата. Все още можете попълните формулярите за изказвания в първата или втората част на заседанията. Аз е, благодаря ви. Нямам претенциите да представлявам всички депутати от Европа, но струва ми се, че тази конференция е много важна и е съвсем логично Европейския съюз е, да е, бъде двигателя в борбата срещу антициганството. Но в крайна сметка истинските действия и реалните действия трябва да бъдат предприемани по места. Бях член на ПАСЕ и съм обиколил практически цяла Европа. Не, някои страни съм бил неколкократно. И това, което а, констатирах е, че този проблем въобще не е решен в Европейски съюз. А, в повечето страни просто провалът е очевиден. Чухме какви са статистиките, бяха ни посочени и примери и за съжаление те отразяват наистина положението такова каквото е. е. Бих искал само да спомена някои действия, предприяти от национални парламенти за заличаването за винаги на този срам Странно, срамно поведение. Става дума за около 20, 12 милиона граждани на Европейския съюз. Става дума за много голямо количество хора. Първото е признаването на проблема. И това съответно трябва да бъде приоритет в дневния ред на държавите Трудно е да се обсъжда обаче този проблем без да има някои исторически е, пояснения. Успяхме да убедиме е, шведските власти и да се направят такива изследвания и като цяло положението на е, шведските роми се подобре. Е, следващата е, стъпка беше за създаване на комисия, която не само да изследва исто, историята и а, насилията, извършвани с срещу ромското население, но и да направи преглед на настоящата ситуация, включително и с препоръки за е, незабавни действия. Като, като в е, дискусията участваха представители на ромското общност. Е, и наистина този тези предприяти мерки бяха много ефективни и аз ги препоръчвам. Също така се реши как трябваше да се обсъди какво да се направи а, е, при а, е, намеса в наистина в конкретни казуси и включител, включително насилие от страна на полицията над роми, просто защото са били роми или членове на тяхното семейство. И... Много от, от тях се възмутиха за това, че просто полицията беше пред, предприела действия за регистриране на ромите, просто защото са били реги, роми. И а, като цяло имаше а, так, надигане на общественото мнение и от тогава насам не е имало подобно повторение на подобни действия. Също така, омбудсмана в, в Европа, не във всички държави членки има омбудсмени, но омбудсмените трябва да вземат на сериозно а, деянията, извършвани срещу ромите и антиромските настроения. В някои страни го правят, но в други не. А, така че, когато става дума за дискриминационни действия срещу ромите, да се вземат мерки, за да могат ромите да почувстват, че наистина има към кого да се обърнат, ако техните права са нарушени. А, също така съдебните производства, включително и срещу, срещу за престъпления, извършени срещу иммигранти роми защото когато иммигранти, роми са се обърнали към полицията, се оказва, че много редко са извършвани разследвания и много редко са, се е стигало до производство а, срещу а, извършеното престъпление. И какво от, от, и на практика се оказва, че просто ромите не, смятат, че няма смисъл да се обръщат към властите, защото това не води до никъде. Така че всеки път, когато има докладване на дадено происшествие, то трябва да бъде взето предвид. В някои професии съприкосновението с ромската общност е по-голяма. А, и тези е, хора, които работят с ромите, трябва да притежават по-специални познания в областта на ромската култура, е, ромската история, включително е, полицеи, учители и така нататък. Тези, които са с в с ромските общности, трябва да имат е, познания за особеностите и културните особености на а, ромите, за да не се увеличава пропаста, която а, разделя различните общности. А, що се отнася до гражданство или а, самосъзнание или а, и а, а, по възможността да бъде обозначено в а, документите а, сига, а, ромското самосъзнание и а, е, Срамно е, че в а, някои страни в Европа все още има хора, а, пред, членове на ромската общност, които нямат никакво гражданство и не притежават документи. също така достъп на ромските деца до общообразователната система, а не до специфични и заведения, които са предназначени само за ромски деца представителството на ромите. Много малко са ромите, които са представени в органите на властта или в парламентите и на практика има също една пропаст между представ, представителността и участието на ромите. И тук политическите партии трябва да премислят и да потърсят начини за приобщаване на хората, които имат съответните, съответният капацитет да представляват своята общност. И също така да се мисли какво трябва да се прави за ромите, защото това трябва да бъде измислено с самите тях, а не ние да решаваме това, което трябва да се направи, защото наистина не е много демократично. Господин Хам, Хамърберг, а, аз знаех си, че ви че съм чувала за вас, но не знаех, че сега просто сте станал член на парламента. Така, сега давам думата на колегите от Европейският парламент също. но първо представителите на националните парламенти, господин Момчило Мартиневич, който ще говори черногорски. И разбирам, че имаме превод от харватски но при всички случаи, понеже сме е, единни в разнообразието, ще постигнем е, резултати и ще направим всичко възможно да се разберем. Все пак много е важно да говорите в микрофон. Right. председавача, желим най-при да vas sve pozdravim i да пошалям нетопле pozdrave из Crne горе. Добър ден! Поздрави на всички от Черна гора. Тук съм, за да чуя от вас за да чуем как... заедно какво можем да постигнем в нашите страни. Тук сме като гости на комисията Либе, която работи в тясно сътрудничество с ромското младсинство в Черна гора. Черна гора е малка страна, кандидат за членство в Европейския съюз. Имаме по-малко от 600 000 души население, сред които 1% са роми. И когато се стигна до въпроса за уязвимите групи в обществото и в частност за ромите, бихме искали да можем да споделим с вас опита си. А имаме богат опит в това отношение, тъй като през последните 10 години проведохме различни инициативи, особено след притока на голям брой роми от съседните страни. Сред тях бяха много неграмотни и много бедни хора, които обаче искаха да станат част от нашето общество. Така че трябваше да намерим някакъв а, цялостен подход за тези хора, т.е. да им предоставим жилища, храна и да ги приобщим към обществото. Организирахме много действия с тях, предоставихме им възможности за образование от детската градина до, през прогимназията и гимназията до достъп до висше образование. Преди няколко години нямаше студенти роми в университета в Черна гора, а днес имаме 24 студенти от ромски происход. Същото въжи и за представителството на роми в обществените институции. Тяхното присъствие се засилва ежедневно. Опитваме се да привлечем ромите в социалните дейности в политическия живот и в обществото като цяло. Заслужава също така да отбележим здравеопазването и заетостта. Активно работим за насърчаване на заетостта на ромите и приобщаването им към всички аспекти на живота. Искам също така да ги включим и в политически, политическия живот – като това въжи и за местно, и, и на местно, и на национално равнище, и в частност за националният ни парламент. В листите на някои партии на местно равнище имаше роми и се надяваме за бъдеще ромите да допринесат за взимането на важни политически решения и в частност решения, които са важни за самите, самото ромско население. Подготвихме документи, които да споделим с вас, но ще спра до тук, защото знам, че не разполагам с много време, но ако искате да се запознаете с а, документите, които сме подготвили, ще се запознаете с а, много добри примери за добри инициативи, които може би ще са интересни и за вас. Благодаря ви за тази покана. За мен беше чест да взема участие в днешното разискване. Надявам се да можем и ние в Черна гора да приложим добрите практики, които ще споделите днес с нас. Благодаря ви, господин Мартинович. Забравих да кажа на колегите с колко време разполагате за изказване. От тук нататък ще имате с по 3 минути време за изказване. Не сте длъжни е, да е, използвате 3 минути, които са на ваше разположение, но след като ги надхвърлите, ще е, започна да, да се възползвам от чука, с който разполагам. Списъкът на изказващите се Ромео Франс, then from... Господин Марселини, Ромео Франс от Европейски парламент, националните парламенти, господин Иван Байчкай, господин Предър Пакович, от Европейски парламент госпожа Джули Уорд, от националните парламенти господин Величко Каштажи и аз самата. Това е списък към момента, за който ще дадем отново думата на участните в нашата дискусионна група. Госпожа Катерина Марселино от Португалия има думата. Бригада, сеньора президент. Uh, boa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 ромските, на ромите в обществото. Те са по-малко в моята страна, отколкото в други страни. Около 50 хиляди. Общност обаче, която е подложена на много голяма дискриминация, както в много други държави и членки. В те живеят доста отделено от а, другите. Приехме а, стратегия, която обаче нямаше много амбициозни цели. Е, затова тази стратегия беше преразгледана и много по-амбициозни цели бяха фиксирани. От 50-те хиляди половината са деца, така че ние наблегнахме на образованието и обучението, защото след и сме сигурни, че след 20-30 години те ще бъдат много по- добре интегрирани в цялостното общество. Наблегнахме на програмите за средно и висше образование, тъй като в началното образование, което е задължително за всички, децата са в смесени класове и там са всички. Много е важно обаче също така да получаваме средства от Европейският съюз за построяване на социални жилища за ромските, е, ромската общност, защото е, регионалните и местни органи на властта не разполагат и няма да направят е, нищо а, ако няма европейски подтик. И също така в а, Португалия сприехме програма с, с сътрудничество с, Европейският, със съвета да Европа за създаване на академия а, за вземане на решения, в която участва римска, ромската общност. Благодаря, госпожо Марселино. Междувременно получих искания от други колеги за изказвания. Господин Ромео Франц. Уважаеми колеги, казвам се Ромео Франц. Аз съм синт Радвам се, че тук е, в парламента, в е, Комисията за граждански свободи е, се разглежда темата антициганизъм в Европа. Жалко е, че заседаваме в четвъртък след обед, когато повечето депутати потеглят към избирателните си райони и не могат да присъстват и да участват в тази дискусия. Жалко е, че в крайна сметка не могат да участват и много от ромите и синтите. Нека да поговорим малко за състоянието, в което се намират ромските общности. Много сме далеч от момента, в който ще можем да говорим за равнопоставеност по отношение на живота, на образованието, на работата и всички останали сфери на живота. Това е всъщност една от най-рафинираните форми на расизъм в Европа. Те не могат да бъдат е, е, решени единствено по пътя на стратегиите за интегриране, за приобщаване. Защо да не можем е, на базата на равнопоставеност да се отнасяме към ромите, към синтите? защо е, в крайна сметка всички процеси и инициативи, които започнаха, е, не водят до желания успех. Започна една такава е, тенденция и в Германия. Бундестагът реши, че в крайна сметка стратегията за зачитане на основните права на ромите не може да бъде успешна и е, в рамките на работата на експертните комисии и групи е, се установяват редица драстични нарушения. В е, Унгария има една резолюция, която всъщност също доказва, че много от ромските деца нямат достъп до обучение, до образование те се изпращат в някакви специални училища, защото, видите ли, имат умствени заболявания. Това са национал-социалистически, нацистски методи. На практика тези деца остават без образование, стават много лесна плячка за експлоататори и насилници. Хората с ромски происход просто не се възприемат сериозно. Табуизират се нещата в обществото. Ако ние всички, включително и пряко засегнатите, не започнем да се борим за истинско равенство, след 20 години отново ще сме изправени пред същия проблем. Благодаря ви. Благодаря, Ромео. Господин Иштван Башкай от Унгария има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, скъпи е, колеги парламентаристи, уважаеми госпожи и господа. Ще свържа изказването си с а, Всеобщата декларация за правата на човека. Ние всички а, познаваме а, проявите на а, дискриминация. християнската религия повелява да обичаме ближния така, както обичаме себе си ако а, забравим а, за а, тази християнска повеля и а, забравим, а, че сме се обрекли а, да служим на демокрацията и на, а, да се борим срещу дискриминацията, всъщност няма да заслужаваме а, мястото, което вземаме. Депутатът, който говори преди мен, говори а, за. А, положението на ромските семейства и децата е, на ромите. Ако е, продължава да се говори в нашите държави за това, че е, тези деца, видите ли, се нуждаят от повече е, грижи, на тях трябва да им се е, дават и допълнителни часове, за да бъдат подпомагани и така нататък. И след 20 години, ако положението е същото, тогава ще се окаже, че е, нищо не сме направили, за да постигнем целите си. Много важно е, естествено, да се ръководим от всичко това, което е написано в рамковата стратегия за приобщаване на ромите става дума за стратегия, която би трябвало да бъде рамката за националните стратегии в държавите членки. Освен това, ние приехме един документ в рамките на нашите усилия, за да се задължим да взаимодействаме, да определим целите си, да работим за постигането на тези цели. Трябва да кажа, че Унгария междувременно вече постига известен напредък. Естествено има слабости. Слабости има и в други държави членки, но това не ни утешава бедността или най-малкото риска да изпаднеш под прага на бедността засяга все още много хора. От 2011 до 2017 година този процент е 25%. Нещата се подобряват, макар и бавно. Ромите имат е, вече е, по-добри възможности, живеят е, по-добре в по-добри жилища. Децата вече посещават и детски градини и училища, детските градини за децата на ромски семейства не се заплащат. Това е един жест на държавата, защото таксите понякога представляват проблем. Благодаря, господин Истан Башкай. А не, господин Бакович от Словения. Чао. Цени господин и господя. Uh, Дами и господа, аз съм член на, на парламента на Словани, Словения Съгласно статистиките на словенските общини и други институции, броят на ромите в Словения е между 7 и 10 хиляди. Конституцията предвижда специални разпоредби и по-специално закона за ромското общност в Словения, закон, който в момента се изменя. Закона предвижда годишен доклад пред парламента и по-специално доклад пред Комисията по вътрешни работи относно положението на ромската общност. Последният доклад бе внесен на 27 септември, препоръчащ обсъждане в деп в парламента до края на годината. Правителството прие специална рамка 2017-2020 година, предвиждаща специални мерки за включването на ромската общност в обществото, като се е, оформи работна група за препоръки относно специфичните предизвикателства, е, пред които е изправено ромското общество. Много са предизвикателствата, пред които всички сме изправени, но е, ще спомена само някои от тях. Образование, жилищни условия, безработица и сигурност. Трябва непременно обаче да се е, предприемат мерки и да се изпълняват активно, за да не бъдем изправени пред загубени поколения. Мисля, че е до много е важно да се идентифицират първо проблемите. Идентифицират ли се проблемите, решаването и им е става много по-лесно. Джули Уорд. Първо бих искал да благодаря на колегите от парламента, които организираха тази важна а, конференция. От самото си а, пристигане в Европейският а, парламент се опит да защитавам правата на всички и по-специално на представителите на ромската общност. В моят избирателен регион има доста голяма ромска общност. Е, дяла на ромското общество е доста голям, така че аз работих по много проекти с тях и, и по-специално по проекти за филми. И бабите на децата, с които работех, ни обясняваха и ромската култура ни разказваха неща. Не, това не е нещо, което човек прави за ромите. Нещо, което аз правих за ромите. Това е един процес на взаимен обмен, на взаимно обогатяване, защото ако няма взаимодействие, просто ще ние ще се лишим от известно богатство и разнообразие. Аз съм представител на северо-источна част на Англия, където имаше моменти на много анти-чуждестранни настроения, антимисулмански настроения и така нататък. Знаете ли, на преди е, е, Брексита. Европските деца искаха да играят навънка на а, е, а, улицата, да упражнявайки правото си на, като на всяко дете, да, да играят. Но родителите им ги възпираха, защото бяха много изплашени от а, дискурса на омраза, от анти общностите, настроения срещу роми, срещу а, други, които бяха и подхранвани от а, а, пресата представляваща крайната десница. Не, не, е, немислимо е, не, не, неприемливо е децата да не могат да упражняват правото си да бъдат деца и да играят а, е, а, навънка. Така че. А, с а, млади с, работихме много с младите, младите хора и в момента, знаем, знаете, имаме, има създадена една а, мрежа за а, спод, споделяне на а, проблеми между млади хора. Трябва обаче и младите роми да бъдат е, включени в е, тази мрежа и в тези мрежи, за да можем да направим нещо и за тях. Господин Ваштази от Харватия. и тази saborski zastupnik 12 нацелих манина, между коима и Ромска. Качвам се, казвам се Велко Кахази и представлявам 12-те мълцинства в Харватския парламент. И сред тях е и ромското мълцинство. Докладът на госпожа Сорая Пост изобщо не ме изненадва. Този доклад отразява действителността, на... в която живеят ромите. Тъжно е, но е истина. Казва ни се, че сме мързеливи, че не искаме да работим и това ни го повтарят от десетилетия насам подобрението по отношение на жилищния фонд и на образованието е, е недостатъчно, ако изобщо има такова. В Харватия ромите живеят при условия от 17-18 век. Положението е много тежко. А по въпроса за заедостта, бих искал да ви задам следния въпрос. Можете ли да си представите как се живее в постоянно положение на рецесия? Това е положението, при което се ражда ромското дете и а, условията, при които загива преждевременно в сравнение с останалата част от населението. Ромите живеят в постоянна рецесия. Въпросът ми към вас е следният. Разполагате ли с данни каква част от препоръките, отправени в резолюцията, са били приети от държавите членки и са довели до създаването на конкретни проекти, които пак пряко всъщност, които пряко да се дължат на тази резолюция и да не са съществували преди нейното приемане. Благодаря ви. Сорая, мисля, че беше въпрос към теб, но мисля, че можеш да отговориш по-късно. Сега продължаваме с госпожа Мария Терелети от Гърция. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисията Либе за това, че ни покани да вземем участие на това важно междупарламентарно заседание на комисии. Споменахме различните видове дискриминация, на които са подложени ромите, проблемите с достъп до грижи, достъп до обществените услуги, включително и проблемите с достъпа до политическия живот. За да се справим с крайно тежките условия, при които живеят ромите, за да се, за да се преборим с бедността и дискриминацията, на които са подложени ромите, трябва повече воля и усилия от страна на държавите членки. Трябва също така да привлечем и останалата част от населението, което трябва по по-различен начин да погледне на ромите. Политиките за при, приобщаване на ромите към момента се осъществяват основно чрез програми за борба с бедността и съответно в тези стратегии липсваха много важни елементи. Често бяхме изправени и на проблеми с дискриминацията и страховете срещу ромите трябва да ви кажа, че от години не съм се занимавам с програми за ромите, идващи от обслонявани средства от европейския структурни фондове. И трябва да ви кажа, че има сериозен проблем с координацията на местно регионално равнище. Затова действително имаме нужда от стратегии, които да се прилагат на всяко равнище, на местно, на регионално, национално равнище, тъй като именно на местно равнище най-ясно и най-остро се изразява дискриминацията. И именно на местно равнище трябва да се борим с антициганизма. А между другото, тези ежегодни срещи са много важни. Трябва да се опитаме да установим дали програмите действително стигат до ромите, че не междинните посредници, а крайните бенефициери действително се възползват от пуснатите средства. Споменахте националните съвети в всяка държава членка. Те са много важни. Много е важно и това, което казахте. В нашата страна след създаването на специфичният отдел за борба с дискриминацията, вече сме по-добре подготвени да наблюдаваме положението и смятам, че трябва да, посоч... да продължим в тази посока координация, стратегии, мобилизиране и координация с цел по-добри резултати за бъдеще. Благодаря ви, госпожо Телерити. Думата има госпожа Ева Майтазова от Чешката република. Добър ден, дами и господа. Идвам от комисията по семейни въпроси и въпросите свързани с младсинствата в чешкият парламент. Тук съм за да се запознаем с добрите практики за приобщаване на ромите и другите младсинства от другите държави членки. Антисиганизма е нещо много отрицателно и не бива да съществува в нашето общество. Трябва да се борим срещу това явление. Но от друга страна, смятам, че е важно да се вземе предвид и историята и първопричините за това явление. Трябва да се борим с първопричините. Смятам, че трябва да се спомене и въпроса за езика понякога ромите не говорят езика на страната, в която живеят. Но пък и аз не знам много не роми, които да говорят а, техният език, което може би е проблем а, за общуването. Може би не е зле да се замислим за изготвяне на а, двоязични учебници, например, за да могат ромите по-лесно да вземат своето място в обществото. Имам един въпрос към вас. Знаете ли каква част от а, останалата част от а, населението говори изобщо смятам, че езикът е много важен аспект, ако искаме да се подобри общуването с ромската общност и смятам, че трябва да има повече хора, които да са насърчавани да учат а, ромски. Благодаря ми, това беше много добро изказване и много уместен въпрос. Спомням си един много емоционален и продължителен дебат в Европейския парламент, който доведе до решението ни да настояваме за национални програми за приобщаване на ромите в държавите членки. До там се стигна след скандала във Франция Спомните си този случай, в който а, роми, които не бяха френски граждани, бяха чисто и просто експулсирани, без да се разгледат отделните индивидуални случаи. Те бяха експулсирани групово, което доведе до вълна от възмущение в Европейския съюз за начинът по който правителствата гледат на този въпрос, като на проблем и пренебрегнаха индивидуалния подход. В резултат на този скандал парламента, съвета и комисията се съгласиха, че трябва да се положат повече усилия за ускоряване на приобщаването на ромите. И от тази гледна точка бих искал да продължа показаното от Ромео Франц за решението на федералното правителство на Германия да не, изли, да не изготвя национална стратегия за интеграция на ромите. И тук всъщност се обръщам с въпроса към господин Мак. Може ли да ни обясните защо и ако действително има такова решение, защо се стигна до него и смятате ли, че това беше доброто решение? Друг въпрос, отправен към участниците в панела, аз ще ви дам думата малко, е как е възможно. Макар, господин Марк, ви да ни представихте историческия обзор, сравнихте престъпленията на нацистите срещу евреите с тези срещу циганите и синтите. Но въпросът е защо антициганизма все още не се наказва и осъжда по същия начин тук в Европейския съюз, както антисемитизма. Мисля да чуя мнението е по този въпрос. И така отново думата на участните в нашия панел. Започваме с Сорая Пост и ще дам думата в същия раз, който получихте в началото. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко ще се спра на това, което тук що вие казахте. Мисля, че образованието, успешното образование всъщност се ключа към успеха разходничето. Но имаме два вида образование. От една страна, ромската общност се нуждае от образование и просвещение, така да се каже, относно собствената история, тъй като има доста рами, които все още не познават добре собствената си история. От векове ромите живеят в Европа, те имат своя собствена история и историческо наследство. Нашите граждани е, в Европа е, също които не са с ромски происход, също не познават тази дългогодишна, вековна история. Би трябвало да образоваме е, и когато говорим за укрепване на доверието и за създаване на доверие, естествено знанието лежи в основата на доверието. Познаването на другия не е лесно да повярваш и да се довериш и да вярваш в добрия резултат на определен проект, който другите правят за нас. Е, ако не познаваш е, този друг е, и ако не си добре образован и не познаваш историята си. Така че това според мен е много важно. Ние в Швеция създадохме една бяла книга, която всъщност обхваща историята от последното столетие. Направихме тази бяла книга, просто е, за да информираме учениците в основните училища, за да могат те да разберат е, е, каква е тяхната история, историята на ромите и защо 20 милиона души в Европа, 12 милиона живеят така някакси извън е, погледа на обществото, извън закона, ако щете дори. Как точно да наместим всичките тези концепции и идеи за приобщаване, ако не познаваме добре цялата тази история? Донесла съм една книжка, за да я видите. 20 е, страници бе нашия доклад е, с множество препоръки. Трябва да се спрем на тези е, препоръки, естествено. Е, от 40 години е, говоря, е, съм активист в тази сфера. Е, когато ставаше дума за антиджипсизма, е, в крайна сметка е, не се поглеждаха причините корените на това явление. Никой не го познаваше. Е, говореше се непрекъснато за социалното измерение на явлението. А когато познаваш е, корените, когато познаваш е, начина по който се е възникнало това явление и това настроение, тогава ще можеш да идентифицираш именно същинската причина и да започнеш да планираш мерки. Да, много често, когато говорим за е, ромската общност, за роми, за синти и така нататък, говорим за Холокоста и. Е, но е, признаването на специфичните форми на е, антиджипсизма не означава непременно познаване и идентифициране на причините. Да. Е, езикът. Аз не Познавам и е, доста роми, които не говорят е, своя език. е, добре, но не говорят и езика на официалния език на страната, в която живеят е, и чието граждани са те. И това, естествено, също е причина за сегрегацията. Как ще говорите с мен гръцки, ако аз, така да се каже, съм изолиран някъде в е, е, едно гето. Да, е, Срая, ще можете ли да направите, така да се каже, връзката с следващия оратор? Вие вече, според мен, го направихте. Така че сега ще дам думата и на господин Димитра Кополус от Агенцията за основните права. Да, аз ще се спра само на един въпрос. Много често, когато говорим за приобщаване на ромите. Ние говорим много често така, с определени е, стандартни термини. Тези хора са бедни, те са, така да се каже, в тази е, група, която е уязвима и се нуждаят от помощ. Правителството трябва да се съобразява с международните си задължения. Има международноправни норми, които предполагат зачитане на по различни признаци, ако щете дори и е, увреждания, е, здравословни, психически, органични и така нататък. Религия и. Е, и а, имаше един доклад а, от миналата година, а, в а, който а, а, имаше немалко а, така, изписани страници за. А, отношението към а, хората с черен цвет на кожата. Има немалко предразсъдъци, има немалко прояви на неприязън към тези хора и ние трябва много добре да се запознаем с всички тези особености, за да можем да реагираме. Господин Мак, ние в Германия много често говорим за интегрирани методи и за комплекс от мерки е, говорим за стратегии, които са е, социо-економически, антидискриминационни и така нататък. Защо от векове, е, така да се каже, това мълцинство в тази държава се стигматизира? И сега чак започваме да говорим за приобщаване и интеграция. Да, нека да бъдем малко по-критични. През последните години вече говорим за антиджипсизма, е, говорим за приобщаване, е, много говорим, но трябва да се вгледаме в обществото и да си дадем сметка, че активизма е, и помощта от страна на синтите и рамите всъщност през е, е на лице, така да се каже, едва от 1995 е, е, година в Германия. Много често обаче членовете на общността се срещат с така, е, едно нежелание на институциите, включително и в рамките на Европейския парламент се наблюдаваше това през годините, нежелание да се занимават с подобни неща и също време, но като че ли и рамската общност носи определена вина, защото не желая да се включи по-активно, да сътрудничи. Защо обаче няма истинска реакция? Защо няма един крясък в обществото? защо няма истински призиви и желание да се преодолее това безкрайно незадоволително, ужасяващо положение? Ние се нуждаем от политическа воля, ние се нуждаем от един дискурс в обществото, който да обхване всички части на обществото. Не изключвам рамската общност от е, активните усилия. И всички демократични партии в Германия би трябвало да направят този преход, е, който е абсолютно необходим, е, за да е, е, се похвалим с резултат някой ден. Комисията, благодаря за това, че е, се обръща особено внимание на антиджипсизма в последно време. Все повече е, роми вече са в Европейския парламент от различни държави членки. Това все пак е един добър знак. Господин Хамамерк, да, Съгласен съм с това, което се каза. Да, имаме вече няколко е, роми е, е, като парламентаристи. Те имат възможност да участват в процеса на взимане на решение, не само тук в Европейския парламент, но и в национални парламенти в държавите членки. Когато става дума за образование, жилищно настаняване, здравеопазване и така нататък, в крайна сметка говорим за социално-политическите проблеми. Но същевременно ние трябва най-вече да обърнем внимание на корените, на причините за анти циганизма. Трябва естествено да информираме обществото за ромската култура, за правата на ромите, за всичко това, което им се е случило през вековете. Нека да подкрепим всички тези е, действия, е, е, които са е, сочени срещу е, антисемитизма, е, нека да подкрепим по същия активен е, начин и е, всички действия срещу антициганизма. Е, ние е, не успяваме някакси по отношение на антициганизма да се справим така добре, както и ромската общност не успява, за разлика от еврейската общност, която е в състояние да се обедини и да се мобилизира много по-добре. Трябва да помислим най-вече за това, кой е, стои в основата на проблема. Е, да, има проблеми, е, е създадени от самите роми но а, а, има проблеми и а, породени от едни нагласи в обществото и то в немалко части и групи на обществото. Да, благодаря ви много. И сега гостите тук, отпред в президиума, ще се сменят, така че след няколко секунди започваме с втория панел. Ако а, желаете да участвате в дискусията, имайте предвид, че имате едни сини листове, които трябва да използвате за тази цел. А, госпожа Пастучова ще бъде първият а, оратор в Чешка република по време на втория панел. И така, след секунди сме отново тук. Okay, I do understand it's Thursday afternoon. Така, разбирам, че четвъртък е след обед. Ще свършим точно в 6. Разбирам от друга страна, че хората искат да си опънат краката, че трудно може да се намери някъде местенце, къде човек да запали една цигара. Но трябва да започнем работата на втория панел. А... Чакайте сега да се върна към моите е, бележки, търсене на реш, решения, така както има призив в препоръката на Европейският парламент, прият преди година. За това поискахме мнение на експерти, които да ни помогнат да вземаме необходимите решения. За това втората част от панела ще започне с изследването, което поръчахме. Само сега да ви кажа по какъв начин ще организираме диск дискусията. Разпо... Вече няколко души са изявили желание. А, Очакваме колегите от националните парламенти да попълнат сините формуляри, а колегите от Европейския парламент просто трябва да ми дадат знак и ще а, има изказващи се ту едните, ту другите, в зависимост от броя на желаящите е, ще е, определим времето за е, изказване. Госпожа Лина Василюте, която е изследовател, старши изследовател в Центъра за европарламентарни изследвания. Госпожа Фушилюте, разполагате с 10 минути, за да а, ни представите вашето изследване. Благодаря. А, ще ви ще стъпя на един, една презентация от PowerPoint. А, може и да се върнем назад. Okay. Uh, so all... Първо благодаря за това, че, ни, че поискахте да извършиме това изследване и на сътрудничеството с съответните генерални дирекции. Виждате, че разполагаме до края на ноември за завършване на изследването, което ще бъде многодисциплинарно а, в различните си аспекти, включени с седем държави членки, които се изследват Направи, направили сме едно резюме на различните действия предприяти на национално равнище и включително сме провели интервюта и допитвания с заинтересовани страни, представители на администрацията и така нататък. Виждате, това са различните а, е, аспекти, които трябва да се, по които трябва да се работи за включването на рома, на ромите. А, първо, социално-економическото включване, здравни проблеми за ромите, е, смъртността при ромите 17 е години по-рано, отколкото през, при останалото население, жилищните условия, текуще, е, течаща вода, липса на представителство от политическа гледна а, точка, както и институционните дискриминация и анти циганизма като, като цяло, въпреки предприятите мерки и национални стратегии. Изследванията показват, че много малко са промените и напредъка. Даже в много случаи се отбелязва връщане назад към езика на омразата и престъпления, извършени от омраза. Това, това, се, топ това е дискриминация и социална, социална дискриминация, която е доста об, общо приета в различните държави членки. Сега, какво, какви са различните елементи, които трябва да, да бъдат включени в следващите стратегии? Основните са равнопоставеност и липса на дискриминация, по-добро управление, е, и е, отчетност на е, обществените органи. Второ, изграждане на доверието, както това е отбелязано в препоръката и резолюцията на Европейският парламент и да се посочат историческите причини за антициганизма. Трето, върховенството на закон. А, диск, ди, ди, липса на дискриминация спрямо извършителите на престъпление и взаимно доверие. Ромската общност трябва да бъде убедена, че е, пра, върховенството на закона и правилата са еднакви за всички. Е, трето включване е, овластяване на ромската общност, участие на ромските общности, като представенето на ромската общност и представителността в различните органи трябва да бъде взета много по-насериозно и да се предприемат активни е, мерки. премахване на препятствията пред достъпа на ромите до различни а, форми на социално участие. Али? лип, лип, липсват инструменти за измерване на системното насилие срещу ромите, както и като цяло извършените престъпления срещу тях. Също така Необходимо е също така да се даде възможност на европейските инструменти и механизми е, да отбелязват е, е, системното нарушаване на международното право по отношение на ромите, както и да се набляга на съдебната практика. системното неизпълнение не на а, разпоредбите и изискванията от национални и регионални органи по страни и Когато споменаваме процесите на а, помирение и а, доверие, трябва да споменем липсата на разбиране на що е антициганизъм в държавите членки, а, необходимостта да се насърчава познаването на ромската култура и история, а на, на историческите съби, събития. Необходимо е да се създадат комисии за истината и помирения, които да организират диалози на високо равнище, нещо, което може да направи и Европейският парламент. за признаване на, на, на миналото, Холокоста, извършен срещу ромите и раз, различните престъпления спрямо тях. Може да се позовем на примери на някои държави членки, като например е, Швеция. Участието на роми има някои структури, които вече са били създадени в някои държави членки, но като цяло ром, ромското гражданско общество би могло да играе много по-активна роля в определянето, приемането, изпълнението на действия на местно и регионално равнище. Също така необходимо е да се организират, да, да се осигури участието на а, спонтанни ромски асоциации в целия процес на взимане на решение. Това са първоначалните а, заключения от изследването. А сега давам думата на господин Кан от Бюрото на Обединените нации за човешките права относно а, мерките, които ще бъдат взети и предприяти след 2020 година. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата. Ще повторя от наша гледна точка редица от вече чутото в рамките на предишният панел. Ще се опитам да добавя и нещо ново. Не искам да се повтарям, но смятам, че е важно да се присъединя към основните притеснения, които бяха изказани тук от името и на ООН. По въпроса за средносрочния преглед на рамката на Европейския съюз, данните на Агенцията права беше първите изчерпателни данни за постижението от първият поколение национални стратегии в Европейския съюз и мисля, че основните изводи бяха добро обобщени представители на агенция основните права преди малко. Очевидно, че има положителен напредък в някои области. Увеличава се, например, броят на ромски деца, които ходят на училище, начално училище или детска градина, което е положително, но има и негативни тенденции и се оказва, че негативните тенденции засягат най-вече сегрегацията. Очевидно е, че се засилва сегрегацията в много държави членки за периода 2011-2016 година. Това е притеснително. Според мен не е и напълно неочаквано, дори напротив, тази тенденция отговаря на засиленото желание на ромската общност да се интегрира в обществото, да има повече достъп до образование, което води до противоположна реакция от страна на обществото като цяло. Ето защо през октомври миналата година много ясно заявихме като Европейската комисия, че е много важно да има последваща стратегия след 2020 година, която да допълни текущата рамка на Съюза и много се надяваме такъв да бъде крайният резултат. Очевидно, че има набрана инерция, набрана скорост в отношение, което е положително, но очевидно, че трябва да продължи да се работи по рамката и националните стратегии на страните членки от Европейския съюз за интеграция на ромите, като особено трябва да се обърне внимание на борбата с сегрегацията и борбата с антициганизма. Смятам също така, че данните показват нуждата от засилено внимание на усилите с интеграция на, на ромите в рамките на следващото поколение МФР. Работим с основа същите тайници, които работите и вие. Очевидно, че има положителни аспекти, т.е. в едно по-затруднено положение, засилени искания има за съкръщения на бюджета, но държа да отбележа, че предвиденото в продължението на Европейската комисия не е достатъчно ясно разписано, както в настоящата, настоящия програмен период. Смятаме, че трябва да се случи именно обратното, т.е. трябва отново да се постави акцента върху борбата с антициганизма и преодоляване на сегрегацията и трябва да се засили вниманието в самия финансов регламент, да се засилят изискванията за докладване на конкретните постигнати резултати от държавите членки или положените усилия за привличане на ромите в обществото. Това още не е факт и се надяваме през едните месеци в рамките на преговорите за МФРМ това изискване да се включи в проекто регламента. това въпрос за регламента за общоприложимите разпоредби за, за структурните фондове, регламентът за Европейския социален фонд Плюс и за фонда за регионално развитие. Работим с все по-широка коалиция от участници, които са съгласни, че това е добър механизъм за справяне с дълбоко залегнатите стереотипи неразбиране, липса на яснота или липса на разбиране сред широката общественост за историята на това малцинство, които водят до изключване и изолация. Всичко, което чухме в в Швеция, Норвегия и други страни по света, показва, че това са добри мерки за преодоляване на негативното отношение на общественото мнение и незапознатостта му с а, историята на ромите. Съгласна съм, че е добра идеята създаване на комисии за помирение на национално и европейско равнище. Смятаме, че предстоящите месеци са много важни на, за национално равнище и в момента, в който бъде създадена новата комисия в края на 2019 година, отново може да се върнем на европейско равнище и да видим какво се случва и на държавите членки. И накрая Тъй като двете първи теми на изказването ми казах, е, вече бяха покрити от другите оратори, искам да спра на един друг важен елемент. на съвета на Европа беше представена важна презентация на Европейската комисия, която показва, че 80% от експулсираните към Сърбия лица са роми. Може би да има правни основания за това, но аз не мисля, че е правдоподобно да смятаме, че това е чиста случайност. А по-важно въпросът е дали това е случайност или не е въпросът, че не бива да забравяме, че експулсирането на дадено лице от една държава в друга е много травмиращо преживяване, което по никакъв начин не насърчава приобщаването на това лице към обществото има много, много тежки последици. И тъй като сме наясно с случаите, често не става дума за хора, които са пристигнали вчера или онзи, не става дума за лица, родени в Австрия, Германия, Италия и други държави, които са били принудени да заминат за Сърбия, Босна или Косово подобни мерки са пагубни за отделното лице и за цялото му семейство, но освен това и поизпращат много погрешно послание към тези държави кандидатки за членство в Европейския съюз. На тях им казвате с две думи ето ви има пари. Нашите държави не могат да се справят с този проблем, въпреки че се говорим за много малък брой а, хора. Вие се е, оправите с тях. Така че от една страна на държавите членки им се казва осъще... справете се с а, приобщаването на ромите, даваме ви средства от а, Европейски съюз за това, но от друга страна им се казва, ами всъщност то не е много възможно, защото ние не може да се справим. Така че е, един по-европейски глас трябва да каже, експулсирането не е вариант, а трябва да намерим друг начин, за да избегнем това повтаряне на подобни случаи. Отблизо следим полицейския намеса в Словакия през 2013 година. Оказва се, че 60-те полицейски служители, които са участвали в тази акция, са извършили сериозни нарушения на човешките права. Разследването продължи около 3 години. В крайна сметка беше прекратено, без да се повдигнати обвинения срещу дори един от полицейските служители. И в началото на тази година свидетелите бяха обвинени в различни престъпления. Според нас, този случай засяга всичките ни притеснения. Расовата дискриминация, липсата на подотчетност на политическите е, слушатели, засяга и въпроса за място на гражданското общество, е, санкциите срещу активистите на правата на човека. Така че се надяваме разследването да, при... да приключи възможно най-скоро трябва да стане ясно, че не може по подобен начин да се преследват хора, които са проявили смелостта да свидетелстват за полицейски за полицейско насилие, полицейски злоупотреби и накрая време, крайно време е Словакия и Чешката република да предприемат мерки, да изпълнят своята отговорност и да компенсират жертвите на правителната стерилизация, било то жени от родственото и своите други младсинства. Това е тема, която сме засягали нееднократно в рамките на ООН. Благодаря ви. Благодаря ви все трябва да дойде някой от извън Европейския съюз и да подчертае за подобни случаи в Европейския съюз, докато представителите на съюза много често искат да избегнат неудобните теми, да обсъждат темата по-общо. Така че ви благодаря за проявената откровенност тук в Европейския парламент. А сега давам думата на госпожа Елена Йованович Тя се определя като гласът на градското общество в председателските бележки, но тъй или иначе е много важно да чуем и гражданското общество. Вие играете важна роля в приобщаването на ромите. Вие сте представител на мрежата Ерго и ще ни представите най-добрите практики от гледна точка на едно да е, една нали, неправителствена организация, която работи из целият Европейски съюз. Вие също разполагате с 10 минути. Моля, заповядайте. Благодаря ви. Бих искала още в началото да кажа, че съжалявам много, че нашият директор на мрежата Ерго не е тук. Габриела в момента се намира на мисия в Украина мисията е посветена на нашите усилия да подпомагаме по-ефективно ромите в Украина и да е, укрепим доверието в е, обществото като цяло. С кого а, е, си сътрудничим? Естествено е много важно и ние винаги се опитваме да идентифицираме точните партньори. Ще се спра на примери за най-добри практики. Ще, без претенциите, че всичко е наред, ще дам някои примери, за да имате представа какво ние дефинираме като най-добра практика и какво е въздействието на тези практики свързани с определени инициативи. Ще се спра и на целите на тези инициативи. Преди много години започнахме с нашата работа, като се опитахме да идентифицираме потребностите и слабостите както отговорността на институциите, така и е, отговорността на гражданското общество. Ние работим с гражданското общество в държавите членки е, и в региона на Западните Балкани. И споменах вече тези основни слабости. Е, по отношение на гражданското общество и след като ги идентифицирахме, е, изработихме и препоръки. Преди да се спра по същества на това, което желая да ви кажа, ще ви дам малко предварителна информация във връзка с важните инициативи, е, за които ще говоря – Едната инициатива се отнася до гражданското общество в е, Западните Балкани, е, конкретно Албания, но също и Турция. Е, обединени са усилията на 6 граждански общества и ромски общности в Западните Балкани и Турция ако погледнете гражданския монитор в рамките на нашата мрежа Ерго, ще видите какви цели си поставяме и какво сме постигнали. Това е един проект, който всъщност се подпомага финансово и от Европейския съюз. Центъра е в Будапешта Е, обединяваме усилията на е, неправителствени организации от 27 държави членки в е, така наречения граждански монитор. Като проследяваме действията на гражданското общество с фокус върху антициганизма и борбата срещу него. Това се отнася и за втория проект, който ще ви представя. И третият проект е по-скоро неформален, неформална инициатива, тъй като става дума за Алиансът в борбата срещу антициганизма Централният съвет на синтите и рамите в Германия, Брюкселската, Брюкселският орган за борба с антициганизма обединяват усилията си в рамките на този трети проект. Търсим причините за антиджипсизма, но търсим също и проявите на антициганизма циганизма. Стотици активисти от гражданското общество работят в рамките на тези проекти. Това са хора, които са разбрали, че трябва да разширим перспективата, да обхванем повече хора, за които може би все още не е съвсем ясно на какво се дължат тези нежелани проявления на антициганизъм, в това число и хора от ромската общност. И така, историческото присъствие на антициганизма се признава, макар и бавно, от институциите, но все още има достатъчно официални органи, които не признават наличието на антициганизъм трябва да разпознаем явлението, но трябва и да го разберем добре. Понякога липсва капацитет, понякога липсва структура, която да идентифицира причините за антициганизма. А понякога се срещаме и с събеседници, представляващи институциите в държавите членки, които просто не разбират за какво им говорим, когато споменаваме антициганизма. В резултат на усилията на комисията вече можем и на нашите активисти по места можем да идентифицираме проявленията на антиджипсизъм много добре. Можем да се похвалим с по-добро разбиране от страна на институциите, както и оценка на политическите действия за преодоляване на проблема. Много важно е да си дадем сметка, че има различни измерения на явлението. Едното е институционалното измерение. Полицията, например, не реагира на сигнали, свързани с насилие спрямо цигани, независимо от това, от кой е извършено насилието от членове на рамската общност или от е, членове на а, е, обществото извън тази общност. Има определен наратив, политически и обществен, който трябва да бъде взет под внимание. А, е, приблизително 17 години е, и е, тъй до ден днешен след края на Втората световна война все още говорим за език на омразата, за проявление на омраза и престъпления е, на насилие срещу членове на ромската общност. Не се признават много често тези престъпления, предизвикани от омраза спрямо членове на рамската общност или групи с рамски происход. Ние идентифицираме не само слабостите, но ние формулираме и препоръки, които аз ще споделя с вас днес. Някои от тях са насочени към европейските институции, а другите са по-важни за националните органи. Първо трябва да спомена естествено Европейската рамкова стратегия за интегриране на ромите, но същевременно много важният елемент в тази стратегия, която признава хоризонталния характер на проблема – и на мерките, които трябва да се предприемат. Тоест, става дума за едно споделена отговорност европейска и тази на националните държави. Но когато става дума за националните органи, ако те не е, изпълняват определени задължения или действия, свързани с е, борбата срещу антициганизма, е, това остава, така да се каже, безнаказано. Не се проследява по институционален път е, е, активността в това отношение на равнище национални държави. Ние препоръчваме един много по-добре разработен инструментариум за контрол когато става дума за определени политики, е, в тях е, винаги би трябвало да се включва и един елемент, свързан с е, борбата срещу антициганизма и интегрирането на ромската общност. Борбата срещу антициганизма е, на хартия съществува, но все още не е на лице в действителност, така че институциите трябва да започнат с едно много стрикно наблюдение – и контрол на тези настроения в обществото и да предприемат по- ефективни мерки. Естествено, много често се говори за това, че се работи в желаната посока, но отговорните, компетентните органи би трябвало да създадат възможности за хората, които са жертва на антициганизма, така че те да се радват на едно справедливо третиране и отношение към тях. Ние продължаваме да работим в сътрудничество с много организации на гражданското общество в държавите членки и държавите от Западните Балкани и Турция. Благодаря. Благодаря. Доколкото разбирам, Европейският парламент също така е поискал от СЕПОЛ да включи в обучителните си програми специална материя, свързана с борбата срещу антициганизма. Но сега ще дам думата на господин Каталин Димитрио Тома, сенатор от Румъния и господин Велко Качаци, член на Хрватският парламент. Първо господин Тома, след това господин Качаци. Всеки от вас разполага с 8 минути. Благодаря. За мен и е с чест, че съм тук сред вас. Дами и господа, за мен е част участвам в този важен дебат, който 650 е, години вече се опитваме да определиме мястото на ромите в европейското общество. Е, националната стратегия, която беше при приета от Румъния, не само не преодоля а, съответните проблеми, но задълбочи тези проблеми, като а, доведе до а, масивна емиграция на роми към а, а, други европейски страни. Необходимо е борбата срещу социалната дискриминация да има хоризонтални и вертикални аспекти и компоненти. От 2011 година насам се провеждат годишни заседания с представители на институциите и на е, ромските институции за преразглеждане на нормативната и ненормативна а, уредба. А, правят се справи се също така преглед на, а, по, на позитивните мерки. Необходимо обаче да има усъвременяване на инструментите, които се прилагат в отделните държави членки за борба с тези явления. Необходимо е също така координиране на тези инструменти с онези, които се прилагат за борба срещу антисемитизма и антидискриминацията като цяло. Не. Необходимо е обаче а, самите роми да има лидерство между а, рома, а, ром, ромските общности, за да могат те да се наложат като общности, които могат да бъдат партньори в борбата с, срещу дискриминацията. Дър, трябва също така да се намери баланс между миграционните и миграционни и е миграционни процеси, както също така да, се, да има нещо като социален договор между обществото и ромските общности, в които да бъдат определени известни граници, стратегии и цели. Започването и а, насърчаването на национални кампании за борба срещу антирумизма и по-специално жените и децата ще бъдат един добър е, инструмент. Румъния изработва годишен доклад но на основата на научни изследвания, които а, включват а, информация, както произхождаща както от а, ромското общност, така и от а, други институции. Необходимо обаче да се търси общоевропейско решение на а, проблема въпреки че борбата срещу антициганизма е румънски приоритет. Затова ви приканвам да участвате в мероприятията и събитията, които ще бъдат тук организирани на тази тема по време на румънското председателство на Европейския съюз, господин Каштази. Mesem malavsi veliko, me familjako alavs si kajtazi. Mesem deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen romsko dijete kad krene prvi dan u školi. Poštovana gospodo, zahvaljujem. Нека да се Бих искал да дам своя принос към нашата дискусия като в качеството ми на депутата от депутат в Харватският парламент, като представител на всички младсинства, живеещи в страната. За, за съжаление, обаче, имам, не, не, не, не разполагам с достатъчно информация, за да мога да ви е, информирам за всички тях, но ще се спра е, на проблемите на ромските общества, тъй като работя в много тясно сътрудничество с а, е, асоциацията Кали. Темата, която обсъждаме е национални стратегии за включване на ромите в обществото. Мога да ви кажа, че постигнатите резултати са незадоволителни. Липсва отчетност, както от гледна точка на институциите, така и на изпълнителната власт. Да, разполагаме с необходимите бъде закон, законова уредба. Но а, това, което правителството на Харватия прие е национална стратегия, както и оперативни програми. Това са добри инструменти по принцип е, за напредък. Законодателството е на лице, но практическото приложение и изпълнение е незадоволително а, липсва като цяло. А, липсват данни, липсват статистически данни и по-специално, що се отнася до образованието и жилищните условия на а, ромските общности. А, работиме по въпроса, без да разполагаме не, необходимите данни. Мисля, че това е, това е проблем, който се се сблъскват и други страни. Работиме в тясно сътрудничество с а, съответни асоциации, но проблема е, че въпреки в европейският проект да се признава а, и очертават проблемите, то не се отчитат спецификите в отделните държавни държави членки. Смятам, че проектите в, за отделните държави членки трябва да целят пряко а, постигане на конкретни цели и да има необходимите инструменти за мониторинг на тяхното изпълнение. Част от а, необходимостта е, а, допълнително обучение, което да позволи на представителите на общността да, бъд, да се да бъдат включени на трудовия пазар. Представители на общността трябва да бъдат включени в, директ, в проектите за създаване на инфраструктура, както и на взимане на решение на проекти и програми, директно свързани с тази общественост. Колкото до жилищните условия, е, общността живее обикновено в е, много тежки условия и до сега направените усилия не са дали необходимите резултати. Е, смятам, че има липса на отговорност и на отчетност от, държавите, от страна на държавите членки при изпълнение на програмите. Не е, не е достатъчно да има стратегически рамки, ако не се търси е, отговорност за постигане на конкретни резултати и ако тези конкретни резултати не са свързани с е, под, пряко подобряване на условията на живот на ромите. Роми, ромите в Харватия живеят в пренаселени квартали или гета извън другите общности най-често на места, където инфраструктурите са абсолютно недостатъчни. За това са необходими и допълнителни усилия за интегрирането им не само от гледна точка на инфраструктурата, но и физическата им интеграция. включително и специфични програми, които ще им помогнат да се включат в, трудовите, в трудовия пазар. Както вече казах, програмите не се изпълняват ефективно и липсва отчетност за изпълнението на програми и планове. Необходимо е да се намерят и конкретни отговори на конкретните проблеми, защото в, подобно, в противен случай просто теоретичните а, рамки не водат до постигане на резултати. Сега давам думата на членовете на парламента. Пет от националните парламенти господин Франц Хенц и Сесилия Кенга от Европейският парламент, госпожа Пастушова от Чеш парламента на Република Чехия. Разполагате с две минути, госпожа Пастучова. Микро. Перфект. Já se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno. Děkujeme za pozvání. Няма да повтарям казаното до момента. Благодаря ви за поканата. Представлявам Чешката република. Председател съм на комисията за националните младсинства, семейството и равенството между половете. Чешката република беше описана с негативни окраски и в рамките на първият, в рамките на втория панел, но Чешката република свърши много през последният мандат в областта на образованието и културата. Исках да взема участие е, при дискусията се първия панел, но не, можа, но не ми дадохте думата, така че би искала да се спрем на нещо конкретно. Не знам какво е положението в другите държави членки, но мас-медиите не е, свидетелстват за добрите примери, за добри примери с ромите. Така че ние трябва да дадем такива добри примери за заетост, например, за социално предприемачество или за дружества, които са наели работници роми. В Чешката република поне медиите отразяват само отрицателните примери, а не и положителните. Не знам какво е положението в другите държави членки, но аз лично призовавам положим усилия и да убедим медиите да направят повече, защото те могат да повлият на по който мислят хората. Благодаря ви. Господин Ласло Имре от Унгария има думата. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Чухме много важни послания в първия доклад, но и много тревожни факти. На практика обхващането в здравната система на ромите показва, че е, положението не се подобрява. Напротив, е, е, през последните 12 години като че ли има доста тревожни сигнали. И смъртността сред тях е доста по-ниска доста по-висока и възрастта на смърт на хората, които умират, също е различна както чухме. И така ние не можем да отговорим всъщност на очакванията на членовете на ромската общност. В Унгария ромите живеят 12 години по-малко, отколкото останалите граждани средно – и същевременно в Унгария, така да се каже, тази средна смъртност за ромите е още по-тревожна в сравнение с данните от други европейски държави. Тя е доста по-висока и настъпва при по-ранна възраст. Нещата са свързани с много проблеми. Естествено, е, действа се много активно. Има много хора, които се ангажират с е, конкретни действия, но е, резултатите са тревожни за момента. Гражданското общество ще трябва да се погрижи също за по-активни действия, не само правителствените от държавните органи. Важно е, естествено, здравеопазването да е на разположение и на ромите и същевременно да, те да бъдат информирани за значението на хигиената, на здравните грижи и всичко, профилактика и така нататък. Благодаря. Следващият оратор. Две минути. Грация. Е. Госпожа Кенге, много благодаря, Юдит. Ще се възползвам тази възможност и аз да добавя нещо, свързано с ромските селища и експулсирането на роми. Вече поставих въпроса за експулсирането на жителите на един на едно ромско селище в Италия. Вече от поколения на сам италиански граждани живеят в това селище от десетилетия сам и сега им опасност е да бъдат експулсирани. Европейската комисия обсъжда средносрочният преглед на рамката за интеграция на ромите и там се препоръчва да се избягват експулсациите и да се предложат альтернативни варианти за настаняване на ромите. Кметът на Галарата е обаче не е много добре настроен към мерките за интеграция на ромите, така че има опасност това ромско селище да бъде чисто и просто а, разрушено и хората ще бъдат експулсирани без изобщо на някой да му пука, че идва зима и какво ще се случи с тези най-уязвими хора. Тази конференция ни дава възможност да благодаря на Сорая Пост, свършеното от нея и всички колеги, които работят толкова активно по темата. Благодаря ви. Представителят на Европейската комисия вече не присъства, така че ако имате въпрос към комисията, моля да го зададете в писмен вид. А сега давам думата на Руша Мария Телерети от Гърция. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да подчертая, че социалното приобщаване е задължително предварително условие, ако искаме да се преборим с антициганизма. Какво обаче значи това на практика? Значи, че трябва да започнем с подобряване на условията на живота, на ромите чрез упражнения за картографиране и установяване на потребностите на това население можем да изготвим стратегии и политики за справяне с този проблем. В противен случай няма как да им предоставим по-добър достъп до образование, здравеопазване и т.н. От гледна точка на образованието съществуват проекти, които подкрепят ромските деца при освояването на езикови умения, например. Съществуват подобни програми в Гърция. Тяхната цел е да се осигуряват, да се осигури езикова помощ на деца роми. Осигуряваме и друг вид подкрепа за улесняване на достъпа на децата роми до образование. Няма обаче достатъчно програми за подобряване на осъдомеността на местно равнище. Ето защо смятам, че комисиите за установяване на истината и за помиряване може да си играят много важна роля. Чрез тях може да се преодолее неразбирането между различните общности. По въпроса за безработицата. В миналото давахме възможност на ромите да продават на улицата, което, е избяг, което беше начин да се избегнат проблемите с полицията. И по този начин се, е, успешно се борехме и с безработицата. Друг интересен въпрос. Ромските общности в сътрудничество с синдикатите могат да създадат смесени пазари, на които да е, могат да продават своите стоки и роми, и представители на другите общности, което също е начин да се преодолее сегрегацията. И накрая, достъпа до услуги за ромите е много важен въпрос и от тази гледна точка ролята на медиаторите, на посредниците е много важна. И отново казвам, тези комитети за установяване снята и помояване могат да си играят много важна роля. Благодаря ви. Думата има Максим Мурич от Черна гора. prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore, u ime Odbora za ljudska prava i slobode, članova... Бих желала да ви поздравя от името на е, нашето Народно събрание в Черна гора и е, Комисията по граждански свободи. Е, благодаря ви за това, че организирате това важно събитие нашата комисия в парламента на Черна гора е, предприема много действия за подобряване на е, приобщаването на ромите към черногорското общество. Ние имаме проекта програма която се основава на заключенията на Комисията е, за граждански свободи, е, в която са е, включени в проекта програмата и действия насочени специално към приобщаването на ромите. Ръководим се от желанието да подобрим положението. Е, това е, е характерно не само за нашата парламентарна комисия, но и за е, всички държавни органи. В резолюцията от януари тази година е, ние посочваме е, и напредъка, който вече е постигнат е, в тази сфера. Проблемите са идентифицирани, срещаме много трудности, но Черна гора усърдно се стреми да постигне напредък – Нека да каже няколко думи за образованието в Черна гора. В Министерството за мълцинствата и правата на мълцинствата се работи по един проект през последните години е, е, вече излезе първият учебник е, и първият речник, всъщност, от една поредица от учебни пособия. Речникът засяга черногорски, ромски език и обратната посока също. Да, благодаря, Корнелия Емст. Съжалявам, че попритискам ораторите, но нямаме много време. Благодаря, казва госпожа Ернст. Много съм впечатлена от това, което чух от колегите. Бях в Неапол, наскоро посетих един лагер, обитаван от роми, без вода, без електроенергия, никаква защита. Ромите казват, да, ние желаем да живеем тук. Неправителствените организации обаче твърдят, че хората са криминализирани. Да, някои е, го, разказваха за примери за структуриран расизъм. Каквото и да правим, колкото и пари да отпускаме, милиони евро, но не се използват понякога средствата, така че е, да се направи нещо за ромите. В Чехия знам, че е, средствата не се отпускат на е, групите роми и ромската общност, а стоят така непипнати, неосвоени. И освен това, на второ място проекти. Каза се, че това, от което се нуждаем, са по-специалните, по-особените проекти. Говорихте за пряк достъп до проектите, до проекти финансирани от Европейския съюз. Ние знаем, че ромите имат много трудности да стигнат до европейското финансиране и да го получат. Ще трябва да се поработи в тази посока. Има немалко роми, е, които се експулсират от Германия, просто защото, да кажем, са от е, сигурна в кавички е, държава, например Косово. И на практика се прави напоследък не малко в обществото, естествено, от определени групи, за да се настройват мигрантите срещу ромите. Всичко това, което бяхме постигнали на практика изчезне. Сега започваме отново от начало от нулата. Ромите напоследък в, забелязвам и в други държави член, че са в центъра на всички тези расистски дебати. Госпожа Марселина. Марселина от Португалия. Аз исках да добавя две неща. Първо, програма за защита на ромските жени. Това е важно и е един проблем, който не повдигнахме. Да, трябва да интегрираме ромското население, но по-специално да работим с жените, защото едни автономни жени ще помогнат много на децата си да напреднат в живота. Ако искаме да, да помогнем на цялата общност, трябва да помогнем на първо място на жените, за да може да има равнопоставеност. Мисля, че те ще са двигател след това за включване на цялостната общност. Португалският парламент излезе с доклад за ксенофобията и дискриминацията и до края на нашият мандат, юли 19 година, ще работиме в много тясно сътрудничество с гражданското общество. Това ще бъде една отправна точка за властите, които ще трябва да вземат мерки за бъдеще и по-специално мерки за циганското с циганските общности, които най-много се нуждаят от това. И жилищни, също така жилищните условия трябва да се инвестира първо в жилища, в жилищен парк, защото е, е, няма инвестициите в е, заедостта няма да дадат мерки преди да има достойни условия на живот. Благодаря. Но, Ромео, преди да ти дам думата, трябва да ви кажа, че остават 6 минути, така че всеки от вас има по една минута и след това ще дам е, думата на нашата звезда, за да за, заключителни думи. Роме. Да, нека да поговорим за националните държави. Държавите трябва да си поставят въпроса дали техните закони са антипатерналистични, дали те обхващат и общностите на роми, дали признаваме тези членове на малцинствата като граждани. Дали не става дума за всъщност е, едно дефектно е, общество на мнозинството? Ако си зададете тези въпроси, тогава сте на правилен път. Ако не можете е, да си отговорите положително на тези въпроси, тогава очевидно трябва да се работи много. Стратегията за ромите. Да, когато се говори за изключване, на практика се създават роби, хора, които са податливи на експлоатация, хора, които не могат да се защитат надлежно. Има много държави, които в крайна сметка не си дават сметка, че по този начин тласкат към корупция и към престъпност членове на ромската общност. Те са, може би, последното звено в цялата тази верига, престъпна верига, но условията ги подтикват. И така, като че ли всички тези прояви на антициканизъм просто не се взимат под внимание. Хората затварят очи, не им се обръща внимание. Трябва а, стратегиите да допринесат за едно развитие, което действително да се усети от всички партньори, които а, съдействат. В Баден-Вюртенберг, Хесен, Бавария има положителни примери за това как се интегрират синти и роми. Синти и роми задължително са включени в програмите за обучение. Там има теми, които се разглеждат, свързани с антициганизъм и усещаме ефекта. И трябва да ви кажа, че синтите в галерата всъщност са подложени на институционален расизъм и ние трябва да се борим срещу тези институционални форми. Благодаря, госпожа Фасилиот, за една минута. А просто ако искате да отговорите на някои от въпросите. Благодаря. Виждам, че има подкрепа за комисиите за истина и помирение, което е част от нашето предложение. Би искал да се спра на две неща. А, при приложението на а, стратегиите много често държавите членки включват ромите в а, вършене на труд за, от обществена полза, но най-често е, те са е, много малко платени и също така, второ, знаеме какво прави Салвини и данните, които са свързани с това. Ние много близо ще, ще следиме какви услуги се предоставят на общността, какво, а, какво е качеството на услугите и също така ще, ще, ще видим дали може да има достъп до услуги на омбудсмана. Няма ги представителите на Чехия, но на, наистина проблема с насилствената стерилизация на а, жените бе поред мене трябва да бъде третиран много открито. в Ромея организация на медиа, медиа на чешките роми даде отзвук на много важната и много добра кампания, която беше проведена от ромските организации, въпреки а, реакцията на президента.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 често говориме за равнопоставеност на половете, но представете си е, жена циганка или циганин, който същевременно е лесбийка или е гей. И начина по който се отнася обществото към това лице.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 rekao da moraju Romi biti zastupljeni u parlamentu, isto tako kao što moraju biti određene institucije, kao što moraju biti u obrazovanju. Mora postojiti, mora postojati određena kvota jer u trenutku kad ne budemo imali kvote nećemo moći, opet ćemo se vratiti kao prijašnjih godina. 15 godina mi pričamo i dalje o nacionalnoj strategiji, o dekadi, o nacionalnim programima,